Ladies, gentlemen, colleagues. Дами и господа, колеги, нека да започваме. Ще започнем с гласуване. Вчера се взе решение да се отложи гласуването по регламента за общите тарифни преференции Координаторите вчера също така решиха да препоръчат на нашата комисия. Моля за внимание. Повтарям, да препоръчат на нашата комисия да отложи гласуването по доклада на стъди за Корейското споразумение за свободна търговия. Идеята е да се разработи допълнително въпроса но ще гласуваме по другите два въпроса и в пленарна зала, така както беше планиран. Тоест, отлагаме само до следващото стане на комисията на 7 февруари. Нещо като техническо отлагане. Има ли възражения? Няма, приема се. И така, гласуване. Започваме с доклада на Марио Давид за взаимоотношенията на Европейския съюз с съвета за сътрудничество в залива. Първо изменение. От първо изменение до 43-то за против, въздържали се, отхвърля се. 37 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. Разделено гласуване. Първа част. За. Искате думата? Съвсем накратко. Причината, поради която искаме разделено гласуване тук, е, че НП ще гласува против втората част. Става дума за един доклад по член 50. Тоест, не, значи че не сме съгласни по същество с този доклад. Аз казах това и на Емилио. Но това е доклад по член 50 и ние смятаме, че тази част наистина попада в рамките на доклада на комисията АФЕТ. Поради тази причина ние, НП, ще гласуваме за в комисията АФЕТ, но според нас се намесваме в друг доклад. Исках да ви припомня, че това е доклад по член 50. Точно така, уместна забележка. Това наистина е едно становище по доклад на комисията АФЕТ. Тя е отговорната комисия по него. Така че трябва да не прекрачваме границите на мандата си. И така, гласуваме за първа част. Против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване. Моля за втора част. Моля гласувайте. Ще преброим гласа ви като глас против. Един допълнителен глас има на социалистите, така че аз няма да гласувам. That's me. How, how... Oh, There's one extra session. Somebody has to take out a card. Okay? No, it's okay. I have not. Не съм гласувал. Прекратете гласуването. Приема се. Не. I was the extra socialist. Uh, a third part. Третата част за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против, Държали се, приема се. 11 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 41 во изменение кое е за, против, въздържали се, приема се. 14 разделено гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. 16-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. Не, ще проверим. Гласуваме по 18-то изменение електронно. Моля, гласувайте. Отново аз съм излишен явно. А, прекратете гласуването. Приема се. 19-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4. Моля, гласувайте електронно. Проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 43 за, против, приема се. Изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се. Нека да прегласуваме. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 44 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Е, изменение 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, 28 за, против, Въздържали се. Отхвърля се. 29 за. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за. Против. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се 32 за, против, въздържали се, отхвърля се 34 за, против, въздържали се. Хвърля се 46 за, против, въздържали се, приема се 35 за, не, всъщност се отхвърля. И следващото ли? Добре. Сега по цялата резолюция е с електронно гласуване, моля. Моля, гласувайте. И така. Прекратете гласуването. Социалистите и демократите пак с един повече. Няма да гласувам. 14 за, 2 против. Поздравления на Марио. Благодаря от името на колегите, на докладчиците в Сентика и на докладчиците. So item Item 10. Десета точка се отлага. Преминаваме към 11-та точка. Доклад на Йорх Лайхтфрид. Режим на общността за контрол на износа на стоки и технологии с двойна употреба. Имаме да гласуваме не по-малко от 62 изменения плюс 27 изменения, внесени от АФЕТ. Първо изменение. Withdrawn. Таня Каспер. Господин председател. Извинявайте, но бих искал предложеното разделно гласуване по 24-34 искам да ги а, оттегля. 44, 45, 34. Добре, отбелязваме. Не знам каква е процедурата, но бих искала да кажа, че нашата група, пък и другите са направили сериозна подготовка въз основа на това, че това гласуване е било определено като разделно. По някои неща щяхме да гласуваме за тях, по други неща щяхме да се въздържим.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 на 13-то изменение. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 14-то изменение. Разделно гласуване в 3 части. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, приема се. 15 изменение за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към анексите. Афет 1. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се. Повтаряме гласуването. Моля, вдигайте ръка. 52 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 53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 Край на гласуването. Преминаваме към 23-то измерение. За, против, въздържай се, приема се. Двадесет и четвърто изменение. Разделно гласуване, нали така? 23 беше прието, но 24 няма нищо общо с него. И за това преминаваме към разделното гласуване по изменение 24 в 4 часа. Първа част за. Първа част за. Против. Въздържали се.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 против, въздържали се, приема се 32 за, против, въздържали се, приема се 33, а 5, 12 за, против, въздържали се, приема се. Петдесет и осмо изменение. А, 34-то изменение. Разделно гласуване. Първа част. За, против. Въздържали се, приема се. Втората част. За, против. Въздържали се, приема се. И сега. Третата част. За, против. Въздържали се, приема се. Четвърта част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 58 измерение. За. Против. Въздържали се. Приема се. 36 и Афет 15. За. Против. Въздържали се. Приема се. Афет 16. За. Вдигайте ръка. Против. Въздържали се. Приема се. 37 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сигурен ли сте, че се отхвърля? Няма искане за проверка. Тридесет и осмо изменение за против въздържали се, приема се. 39 изменение за, против, въздържали се, приема се. 40 изменение за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42 разделно гласуване в 4 части. Първа част за, против, въздържали се. Дигайте ръка, моля ви. Гласуваме. Първа част или втора част? Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Да проверим. Гласувайте.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 Преминаваме към 43-то изменение. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Да проверим. Гласувайте. 43-то изменение. Край на гласуването. Да, наистина отхвърля се. 23-то изменение. 33. За. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. 44. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване. Липсва едно изменение. АФЕД 22. В моят списък не фигурира. И така, да, наистина. АФЕ 22. В коригираният списък това измерение фигурира. Погрешно е отбелязано, че е пада. Но не е паднало, затова гласуваме. 22 изменение АФЕТ. Процедурен въпрос. Господин председател, от съдържанието ми се струва, че това изменение е обхванато от 42-ро изменение. Разбира се, това е личното ми мнение. Да, а, така пише и при мен. Сега ми казват от секретарията, че това не е така, че ние трябва да гласуваме изменение 22. от секретарията са сигурни. И така, АФ 22 за Даниел Каспари. Ако сравните онези части на текста, които са записани в разделното гласуване, ще видите, че АФЕ 22 и изменение 42 на докладчика, което приехме с мнозинство, имат един и същ текст в началото, тъй като става дума за един и същи член и аз съм сигурен, че и АФЕ 22 и 16 изменение падат, макар да не ми е приятно след като приехме изменен 42. Искам да помоля секретарията да провери. Секретариатът ми казва, че е така, той съдържанието е едно и също. И има искане за разделно гласуване, но аз няма да се съобразя, тъй като ако текстът е един и същ, няма защо да гласуваме едно и също изменение. Яник Жадо. Извинявайте, имам впечатлението, че пропуснахме гласуването по изменение 59 и 39 и АФЕ 10. Бихте ли повторили, каза председателя. Повтарям. 59, АФЕД 17 и 39. 39. Председателят казват ми, че не сме пропуснали да гласуваме. Или са били гласувани Петдесет и девето е било прието. А другите са паднали. Сега гласуваме предложението на комисията с измененията. Гласувайте. Предложението на комисията с измененията. Електронно гласуване. Аз трябва ли да гласувам? Край на гласуването. Приема се 20 гласа за, няма против, 6 има въздържали се. Чудесно. Сега трябва да гласуваме проекто законодателната резолюция. Отново електронно гласуване. Гласувайте. Надявам се, че резултатът ще бъде същия. Моля, натиснете копчетата. Край на гласуването. Резултатът е същия. И така, имаме и едно гласуване по ранните споразумения и по преговорите с съвета и комисията за влизане в такива. Това е мандат по този въпрос. Кой е за? Доколкото разбирам, това е електронно гласуване, така че гласувайте електронно. The vote on... Гласуваме по влизането в неформални преговори с съвета и комисията за ранно споразумение. Because we can't uh, hold negotiation. Не можем да водим преговори, ако нямаме е, мандат, предоставени от нашата комисия. За, против, въздържали се, приема се. Поздравления! на докладчика господин Лайхтфрид. Успех! Item 12. The report by... И така, 12-та точка. Отключване на потенциала на културните творчески индустрии. Уилям Дартмут. Водеща комисия е Комисията по култура. Започваме с а, първо изменение. За. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Може ли да проверим? Да, електронна проверка. Гласуваме по първо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Господин Дартмас, вие просто искахте това, за да се запише в протокола, нали? Всъщност, защо поисках, господин председателю? Реших, че нещо прави господин Каспри, но всъщност явно не го прави. Така че имаше 10 гласа, които си мислих, че ще са за, пък те се оказаха против. Явно не съм разчел знака му. Второ изменение. За. Против. Задържали се, приема се.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 Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Дванайсто изменение. Разделно гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение. За. 13 падна. Падна, защото 9 е прието. 10. 10. Е, така че 14 изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 изменение. Не. 16-то изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Деветнайсто. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 18 за. Против въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение. Осмо изменение едно. Имате ли нещо против? Да гласуваме по него. Няма възражение.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 Въздържали се, приема се. И 32. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте по 32. 32 гласувайте. Повтаряме гласуването по 32 изменение. Прекратяваме гласуването. Приема се с един глас. Повече за. И накрая, по цялото становище, така както бе изменено, с електронно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. 7. За един против. Да ви поздравя ли докладчика, да не го ли поздравявам? Председателю, моето становище не е точно в тази форма, която в началото си мислех, че ще бъде, но искам да ви благодаря за това, че ме поздравихте. Заварено положение. Преминаваме Yes, you had it. No, thanks. This, this one. Файл номер 13. 13. Докладчик, наш, е, докладчик е Хелмут Шолц по отношение на създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализираните страни. Регламент ICI. Второ четене, приемане на препоръката. Както знаете, с другите комисии не са съгласни с нашата политика и с нашите изменения защото преговорите с съвета и комисията се провалиха. И така, нека гласуваме по текста като цяло, цялата препоръка за, против, въздържали се, приема се. Отделно гласуване по член 16. Проекто препоръката от докладчика за, против, въздържали се, приема се. И накрая... Не, добре, проверяваме. Електронно гласуване по 16 член. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Първо изменение отпада и за това сега гласуваме по окончателния доклад без изменения. Моля, гласувайте. Липсва един глас. Добре, прекратете гласуването. Приема се с 23 гласа за, 2 против. Поздравяваме господин Шолц. Парламентарните. Преминаваме към много важна тема. Ще гласуваме по двустранната защитна клауза на споразумението за свободна търговия между ЕС и Корея. Преди да го гласуваме, искам да поздравя една голяма корейска парламентарна делегация, която е сред нас. И по щастлива случайност, те са тук точно когато гласуваме по тази тема. Както вече ви обясних, гласуването ще бъде на следващото ни заседание на 7 февруари, а в пленарна зала пък то ще бъде по график, както е предвидено през март с окончателното пленарно гласуване по проекто регламента. Както знаете, споразумението беше постигнато по време на Белгийското председателство и Искам да отдам дължимото на докладчика и докладчика в сянка, както и на Белгийското председателство за чудесната работа, която извършиха. Аз мисля, че това беше първият а, важен документ, който договорихме със съвета в областта на двустранните търговски споразумения. Congratulate мисля, че ние трябва да се поздравим а, с а, изхода от а, преговорите. И така, клас... текста като цяло има компромисни изменения в резултат на преговори. Който е за, против, въздържали се, приема се. гласуване на проекто законодателното решение. Гласувайте. Край на гласуването. Резултатът категорично мнозинство 24 за, дама въздържали се. Поздравления за Пабло Залба, Бидеген и останалите. Докладчикът и докладчикът в сянка може би иска да кажат нещо във връзка с успешното приключване на този важен въпрос. Господин Павло Салба. Close regulation. Doing one comment regard... Благодаря ви, господин председател. Бих искал да направя един коментар – Във връзка с процедурата понеделник получихме от корейската делегация коментари по новия регламент, за който дискутирахме миналия месец. Мисля, че има много подобрения. Текста наистина вече е в добрата посока и съответно регламента вече не би трябвало да представлява проблем. Ние ще трябва да се съгласим това ще стане след няколко седмици в нашата комисия. А сега по въпроса за тази предпазна клауза. Предмет на гласуване днес. Когато текста пристигна в парламента, текста вече беше договарян от комисията и предпазната клауза трябваше да се гласува в рамките на този е, регламент по-специално за автомобилния отрасъл, защото именно в този отрасъл можеше да има отрицателни последици. Целта беше да се договори възможно най-ефективната предпазна клауза и в същото време да се спази споразумението с Корея имахме три цели. Първо, да се създаде предпазна клауза, която да е лесна за прилагане. Второ, трябваше тази клауза да бъде възможно най-ефективна. За да може да отговаря на случаите, когато има сериозни потоци на внос от Корея. И трето, да отговориме на безпокойството на автомобилния отрасъл. Парламента винаги е бил единен при преговорите с съвета и аз много се радвам, че всичко това доведе до положителни резултати по време на последните преговори. Държа да благодаря на всички колеги, държа да благодаря на Белгийското председателство. и на комисиите, с които работихме. Имаше изменение спрямо първоначалният текст, благодарение именно на парламента, подобрение, свързано именно с безпокойствата на засегнатите отрасли, особено на автомобилния отрасъл. Знаеме, че те вече са доволни от регламента. Ние именно направихме така, че да се отчитат техните интереси. Благодарение на това европейската промишленост и в частност автомобилната европейска промишленост е по-добре защитена. Имат право да искат от комисията да започнат разследване. Освен това има един друг ключов е, момент за автомобилния отрасъл, а именно тази предпазна клауза – Става въпрос също за методите на надзор за най-чувствителните отрасли. Друг важен аспект в случай на засилване на вноса в една или няколко държави, комисията може да задейства надзорни мерки. Освен това, искаме сериозен мониторинг за онези продукти, които могат да представляват проблем. И така, трите институции, заедно с отрасъла, можахме да се споразумеем също и във връзка с възможните разследвания от страна на комисията, когато има злоупотреби. Комисията може да използва съответни данни, за да може да определи щетите и да определи компенсаторни мерки. Когато предпазната клауза се прилага, държавите могат да кандидатстват за обещетение от съответните фондове. Комисията трябва да съобщава всички взети решения за прилагане на предпазната клауза – и всички мерки, свързани с преустановяването на прилагането. И накрая създадахме нова онлайн платформа за улесняване на обмен между комисията и заинтересованите лица и съкратихме сроковете. В заключение, ще кажа, че преди парламента да почне да, го, да работи по предпазната клауза, действително съществуваха много силни тревоги във връзка с това споразумение с Корея, докато днес вече няма такива тревоги. Сега резултатът е положителен и парламента трябва да се гордее с него. Благодаря. Благодаря, Яник Жадо. Искам само да поздравя работата, извършена от нашия колега Залба. Само ще кажа, че документът, който беше изпратен от Южна Корея за CO2 е проучен от политическите групи. От моя страна и от моята група е ясно, че ако споразумение за свободна търговия върви срещу климатичните промени, приоритет на Европейския съюз, това ще бъде много важен, е, много е, вреден прецедент. Невероятно е, че е, Европейския съюз занижава, приема, приема законодателство, с което отслабва усилия за намаляване на емисията на две в страните, с които сключва споразумение. Преминаваме нататък. Ние а, създадахме един краевелен камък с а, това с този регламент първото законодателно предложение е, след е, Лисабонския договор в тази област. Докладчика и докладчиците в Сянка свършиха чудесна работа заедно с вас, господин председател, за да се оформи позицията на парламента. Ако погледнете текста, ще видите, че няма почти никакви промени. Предпазният регламент е обаче променен. Комисията пое ясни ангажименти и сега можем да сме сигурни, че можем да успокоим страховете на някои хора чрез тази защитна разпоредба. Предварителното условие беше да имаме добро, добър предпазен регламент и след това да видим самото споразумение. Вярвам, че ние успяхме в своите усилия. На тази връзка, в тази връзка мисля, че споразумението ще бъде основата и модел за бъдещи споразумения, що се отнася до съдържанието на споразумението. И слушахме изказването на, комис... на комисията и повдигнахме някои въпроси. Освен търговските въпроси, ние решихме, че ще бъде разумно да се обърне внимание и на нетарифните бариери, които играят важна роля. Смятаме, че това споразумение трябва да третира не само въпросите, по които има пряко споразумение, но трябва да обърне внимание и на нетарифните бариери. Що се отнася до 13 та глава от споразумението, се споменават екологични стандарти и правата на работниците. Това е много важен елемент на споразумението, както и на въпрос за стъпен по време на дебата. Парламентът ще обръща внимание на тези въпроси в светлината на Лисабонския договор. Много се радвам, че съвместните ни усилия дадаха плод е, обединихме усилията си и постигнахме положителен резултат. Надявам се на конструктивен диалог с партньорите от Южна Корея, за да е, приложим успешно това споразумение на практика. Сега Робърт Стърди. <coughs> Well, thank you, Chairman. Uh, first of all, I congratulate Pablo. I think... Благодаря, Поздравявам Пабо. Мисля, че това беше колективен труд, който доведе до приемането на споразумението. Благодаря, господин председател. Преговорите бяха трудни. Не по самото споразумение за търговия, но това е първото търговско споразумение в съответствие с Лисабонския договор. То определя модел и стандарт за бъдещите споразумения и парламентът а, трябваш, не можеше да сбърка. знам, че Пабло работи с всички, усилията бяха наистина колективни. Резултатът е толкова добър, колкото можехме да очакваме. Надявам се, че корейците, които са тук днес, е, е, преценят, че споразумението ги удовлетворява. Разочарован бях от това, че решихме да не гласуваме моя доклад, е, който е окончателното споразумение за споразумението за свободна търговия. То ще бъде представено на 7 февруари на заседание на комисията накрая. Малко бях разочарован, както и председателя, че съветът реши да отложи изпълнението, тъй като според мен Европейския съюз играе водеща роля в преговорите. Според някой от нас щеше да е по-добре споразумението да се приеме и да се върви напред, но не стана така. Благодаря на всички вас за работата с Папо, с мен и другите докладци в Сянка. Аз мисля, че ние произведахме нещо, което ще бъде репер за бъдещата работа. Благодаря. Тази седмица имах работна закуска с представители на американския бизнес и те се пълна благодариха на съвета за това, че отложи влизането в сила на споразумението с Корея, защото ни дадахме на американците възможност да сключат свое собствено споразумение с Корея и то да влезе в сила на 1 юли. Тъжно ми беше да чуя това но ние сме, носим отговорност за решенията, които взимаме. Сега от групата на либералите. Благодаря, господин председател. Като докладчик в сянка за либералите в парламента, искам да благодаря на Пабло Залба и а, за сътрудничеството Искам да благодаря на вас, господин председател, за преговорите, които бяха водени по време на първия трилог. Както се каза, вие успяхте да работите съвместно с другите партии, за да се подобри текста по един решаващ начин. Като комисия по международна търговия ние водихме преговори с съвета и успяхме да постигнем по-добър резултат, който е изгоден за всички. Въпросът е важен, както беше вече подчертано. Защо? Ами, защото за Южна Корея има проблеми с сигурността. Така че е, е необходимо да има партньорство на ниво търговия между демократична страна, ориентирана към пазарната економика в Юго-Источна Азия и Европейския съюз. Това е важно в светлината на сигурността и външната политика. Ето защо, според нас, през следващите няколко месеца би трябвало да работим по това споразумение и то да бъде прието. Предпазната клауза, която тук е, току-що приехме, е от основно значение, защото ние сега имаме подходяща правна рамка и, ви, и мож, можем да сме сигурни, че целта на регламента ще може да се реализира на практика. Разбира се, някои представители на европейската индустрия не са доволни от споразумението като цяло. И това говори за значението на данъчната, данъчните облегчения, които предлагаме Целта беше да отговорим на част от исканията на Южна Корея. Много е важно разпоредбите за емисии на въглероден двуокис бъдат разгледани от от конструктивна гледна точка. Разчитам на такъв конструктивизъм и от Южна Корея. Благодаря ви за сътрудничеството. Äh, благодаря, господин председател. Аз ще потвърдя всичко това, което бе казано от преждеговорившите. Искам да благодаря на докладчика за положения труд и мисля, че заедно преговарящия екип можа наистина да постигне е, успех, особено по предпазната клауза. И бих искал да кажа също така, че Обединената левица се включи в е, работата по преговорите, защото считат, че в такава ситуация на световна економика трябва да си задаваме нови въпроси с партньорите, включително и в търговската сфера. Най-общо казано, има възражения, има безпокойства по повод споразумението за свободна търговия – особено във връзка с екологичните норми и за това си даваме сметка, че предпазните клаузи са много важни. Успяхме тук да направим една сериозна крачка напред и установените критерии ще ни позволят наистина рамката да бъде много по-сигурна и по-стабилна. Сега остава да разберем как за в бъдеще ще можем наистина да изведем на преден план социалните аспекти, екологичните аспекти, аспектите свързани с правата на човека в бъдещите ни споразумения за свободна търговия. Благодаря. Доколкото разбирам, комисията иска да каже нещо по въпроса за въглеродния двуокис. Имате думата. You, Благодаря. Ще дам думата на господин Мюлер от името на комисията. Благодаря, преди да говоря за въглеродния двокис, и аз бих искал да ви благодаря и да ви поздравя за отличната работа по това досие. Смятам, че можем да се гордеем. Трите институции постигнаха през последната година заедно един инструмент, който зачита едно споразумение за свободна търговия, но и защитава промишлеността на ЕС, особено, що се отнася до извънредни ситуации и дава възможност за един прозрачен процес за разследване и на двете страни. Няма да изброявам всички кречки напред, които са направени с него, но постигнатото наистина е голяма стъпка напред. Сега нека кажа няколко думи за въглеродния двуокис. Мога да повторя казаното от господин Залба. Европейската комисия работи в тясно сътрудничество с корейските власти по този въпрос. Можем да кажем, че въпросът е разрешен в понеделник, 24 януари Корейското Министерство на околната среда излезе с съобщение за пресата, в което се посочват промените в корейското законодателство. Тези промени отговарят на исканията на европейската индустрия. Съобщението за пресата в Корея, както и изявлението на Европейската комисия, можете да намерите на вебсайта на Генерална дирекция търговия. И накрая, Европейската комисия на 7 февруари може да обясни на Комисията по международна търговия техническите подробности по новото законодателство на Корея. Благодаря, председател. И аз ви благодаря. Благодаря. Може би вие щяхте да го направите. Извинете, ако е така, но Искам да благодарим на колегата, който е член на комисията и работи много активно с парламента. Точно поради този дух на сътрудничество постигнахме споразумението. Според мен постижението наистина бе отлично за работа с Европейската комисия. Вероятно ще се съгласите с мен и съжалявам, ако съм ви взел думите. Благодаря на Игнасио от името на нашата комисия. Да, наистина. Важно беше да се каже. Още нещо. Нещо, което е отвъд отличния резултат. На ниво парламентарна комисия можахме да изгладим различията и да достигнем до общи заключения, преди да се обърнем към другите институции – по този начин говорихме с един глас при тях. За мен това беше изключително важно за постигане на положителен резултат. Затова трябва да благодаря на Пабло Салва и на всички онези, които работиха по тези преговори. Радвам се, че ръководих този отличен екип. Освен това, искам да ви припомня за ролята на господин Рангел, който е представител на Белгийското председателство на съвета, и господин Игнасио Гарсия, като представител на Европейската комисия. Без тях, независимо от усилията ни, независимо от ангажираността ни, нямаше да стигнем до споразумението в тези срокове. От името на Европейския съюз, в интерес на економиката на ЕС, отново ви благодаря. Well, let's move to the 16 точка, 16 до 18. Това е един съвместен доклад. Тъй като тематиката е много сходна. Докладчиците са господин Куташ и господин Менендес Делвале, господин Суста е третият. По Марокко, Йордания и Египет. Много ви моля за внимание, колеги. Напускащите залата да го направят бързо. Thank you. Благодаря ви. So again, these uh, files are... Пак казвам, става дума за механизми за уреждане на спорове с Марокко, Йордания и Египет. ще обсъдим докладите с докладчиците, които току-що споменах. Започвам с господин Джордж Куташ. Благодаря ви, господин председателю. Моят доклад се занимава с механизма за разрешаване на спорове с Кралство Марокко. Става дума за търговски разпоредби. Механизма, който предлагам, следва модела, който е записан в последните споразумения на Европейския съюз търговски характер и също се основава на механизма за разрешаване на спорове с СТО. Той ще се прилага, ако се нарушава втората глава, що се отнася до асоциационното споразумение а, с Марокко, с изключение на членовете с а, антидъмпингово съдържание. Дава се една възможност за консултация и медиация в този механизъм. По отношение на структурата има обяснение на арбитража, както и принципите за спазване, след това какво се прави при не спазване на съответните разпоредби и след това отношенията с СТО по уреждане на спорове. В сравнение с сегашните норми, които се използват сега, трябва да кажа, че до сегашните използват само дипломатически процедури и много лесно могат да бъдат блокирани от ответната страна. По този начин ще дадем по-голяма сигурност на търговските отношения между Европейския съюз и Марокко. Това ще бъде изключително пол, от изключителна полза и за потребителите, и за страните. Той е в духа на Средиземноморската пътна карта, която бе приета на осмата среща на Средиземноморския съюз през декември. Това е стъпка напред при създаването на зона за свободна търговия в Средиземноморския регион. В заключение, смятам, че парламента трябва да одобри това споразумение и смятам, че то наистина ще подобри отношенията между Европейския съюз и страните в региона. Благодаря ви. Благодаря ви. Давам думата на господин Менендес. Благодаря, господин председател. Знаем всички, че говорим в момента за механизъм, който предполага по-нататъчно преразглеждане на дипломатическите отношения, които до сега уреждаха споровете. Така че начина на, на, на действие на тези споразумения, които са от основно значение, разбира се, да бъде е, променен към по-добро. Трябва да се каже, че настоящата ситуация в Средиземноморската област от е, следствие на, на последните събития в Тунис и в Египет наистина налага да се преразгледа е, сътрудничеството. А, от моя страна докладите се отнасят до Йордания и до Египет. Бих искал да напомня, че в момента тези споразумения трябва да бъдат съобразени с многостранните търговски договорености и тук в този контекст ще спомена преките чужестранни инвестиции. Всички знаем, че Лисабонският договор предвижда те вече да са от ресора на търговската политика на европейско равнище, така че трябва да се предвиди тези механизми в областта на преките чужестранни инвестиции да допринесат за разрешаването на конфликтите в този регион. Ние сме един вид триумвират, който говори за едно и също досие, за един и същи въпрос, както каза и нашия приятел Коташ току-що. Благодаря, Емилио. Следващият оратор е Джан Касуста, докладчик за Египет. От гледна точка на правната институционална рамка, просто нямам какво да добавя спрямо това, което току-що бе казано по повод другите е, две споразумения. Те са аналогични. Целта ни е наистина да имаме механизъм за уреждане на търговски спорове, който трябва да придружи всички наши економически отношения с тези държави. В случая с Египет преговорите приключиха неотдавна и споразумението е по модела, който се използва от Европейския съюз във всички международни споразумения и по-специално за механизма за уреждане на спорове в рамките на СТО. Всичко това, разбира се, е вътре в евросредиземорската зона и може да служи за инструмент, който да ни позволи някой ден, надявам се, бързо да постигнем споразумение за свободна търговия в евросредиземорската е, зона, така че наистина да постигнем някакъв по-добър баланс между северната и южната страна на Средиземноморието. Моите колеги казаха вече всичко необходимо. Social... Докладчиците а, за следващите оратори са от а, страни, в които се говорят езици от латинското семейство. Разбирам, че темата не е спорна. Може би няма нужда да навлизаме в дискусия. Кой ще се изкаже от името на комисията? Няма. Заповядайте. Искам да ви помоля комисията да изпрати човек, който да се изкаже. Аз е, участвах в преговорите за всички тези споразумения. Аз съм Лука Декали, участвах е, за... в преговорите. Искам да благодаря на докладчиците. Целта на тези споразумения е да се подобри институционалната база за, на механизма за решаване на спорове. Ние много се гордеем с това, че в тези протоколи има разпоредби за прозрачност. В взаимоотношенията с тези страни за първи път успяхме да ги убедим да приемат разпоредби, чиято цел е да се осигури прозрачност. Само един коментар – за преките чуждестранни инвестиции в момента тези протоколи обхващат съществуващите глави на споразуменията за асоцииране, за търговия с стоки, промишлени и сълскостопански. Тези споразумения са свързани с институционалната рамка. Всички бъдещи споразумения могат да използват тези протоколи. Например, дискусията за услугите и селското стопанство. Благодаря. Благодаря. Допълнителни коментари от някои от докладчиците. Срок за внасяне на изменения 28. Гласуване в комисия 3 март. Преминаваме към Деветнайста точка. Автор на документа е Ян Захрадил. Отмяна на регламент номер 1541 черта 98 на съвета относно доказателствата за происход на някои текстилни продукти. Досието беше представено на парламента в рамките на обикновената законодателна процедура. Европейската комисия предлага отмяна на регламента възоснова на това, че представянето на доказателства за происход е, не е необходимо Наблюдава се система за наблюдение. Текстилни продукти в страни, не членуващи в, членуващи в СТО, прилагат само неколичествени методи. Така че доказателството за происход не е нужно. Ян Захрадил, имате думата. Благодаря, господин председател. Представено ни е предложението на Комисията за отмяна на регламент 1541 на съвета и да изменим друг регламент на съвета 30-30 е, от 93-та година. Кое да се отмени, както казахте, доказателствата за происход на някои текстилни продукти, произведени в трети страни. Списъкът на тези продукти е много дълъг. Няма да ги представям, тъй като те са записани в документа, но при всички случаи са няколко дозини. Защо е необходима отмяната? По няколко причини, представени от комисията. Първо трябва да се спомене, че първоначално този регламент на съвета, който ще се отменя, е бил прият, за да се осигури инструмент за изпълнение на мерките за търговска политика и да се предотвратят смущения на пазара в резултат на внос от трети страни, предимно от Китайската народна република количествените ограничения върху внос от страни членки на СТО бяха премахнати след изтичането на съответното на споразумението за текстилни стоки. Разпоредби за внос на текстил и текстилни продукти от Китай и изтече на 31 декември 2008 година и сега са предмета на режим на наблюдение. Становището на Европейската комисия е, че в резултат на това има ограничения брой проблеми могат да се решават без да се налагат допълнителни тежести. Разбира се, ще се запазят инструментите за внос на текстилни продукти. Първо, ще се усеща въздействието на разрешителните за внос. Освен това, ще се прави последващо статистическо наблюдение върху въздействието на пазарите на Европейския съюз, тази система се управлява в съответствие с регламент 2454 на комисията от 1994 година. Също така има още един регламент на комисията 2454. Страната по происход по този регламент трябва да се запише в квадрат 34. Нека ви напомня, че Европейския парламент прие миналата година на първо четене доклад на госпожа Москардини за обозначаване на страната на происход върху стоки от трети страни, в това число текстилни продукти и облекло. Като отчитаме всичко това, аз съм склонен да се съглася с предложението на комисията да се отмени горния регламент и да се измени друг регламент. От друга страна, бих искал да помоля комисията да помисли за връзката между двата регламента и регламента за обозначаване на страната на происход на стоки внасени от трети страни. Не на последно място, аз съм в парламента от 2004 година и за първи път ми се случва да се разглежда предложение за отмяна на нещо. Помня господин Баросов в началото на първия си мандат обяви, че ще бъде, че е за опростяване на европейското законодателство някои стъпки бяха предприяти, други не, но при всички случаи мисля, че тази стъпка е много добра. Тя има символично значение, защото е проява на, на практика на това желание да се упростява нормативната база, да се а, облегчава административната тежест, която не е необходима. Това е от мен. Благодаря. Благодаря. Да, има смисъл да се отменят регламенти тогава, когато нуждата от тях престане да съществува. Благодаря. Някой иска ли да се изкаже? Темата изглежда не е спорна. Комисията иска ли да каже нещо? Името ви за протокола? Добър ден. Аз съм от генерална дирекция Митници. Моля ви, говорете по-близо до микрофона, казва председателя. Yes. Move the microphone towards you. Ингрен Шайлакенс, генерална дирекция Митници и данъчно облагане. Ние сме звеното, което се занимава с страните по происход и правилата, свързани с тях. Бих искала да кажа някои неща за да може е, да сложа нещата в перспектива. Както бе споменато от докладчика, за нас е, това е важна стъпка към упростяването на митническите формалности. Искам да го подчертая. Става дума за митническите процеси и формалности, които искаме да опростим. Един допълнителен ефект е, че посредством това предложение хармонизираме процедурите за внос на текстилни продукти с унези за други индустриални продукти, включая такива, на които се налагат антидъмпингови мита. За другите продукти не изискваме сертификат за происход. За текстилните от определени категории обаче изискахме един такъв сертификат за происход – това според нас е непропорционална тежест, като се има предвид добавената стойност на един такъв сертификат. Защо се случва всичко това сега? Защото е, търговските ограничения на текстилните продукти намаляват. Имахме временно споразумение с Китай, то изтече. Оставащите ограничения са валидни само за две страни – Северна Корея и Беларус. Тези ограничения се основават на лицензии за внос. Затова изискването за такъв сертификат за происход не е необходимо. Според нас е допълнителна тежест, която не ни дава допълнителна сигурност. Трябва да кажа, че не сме се отказали да проверяваме происхода на вносните стоки. Има си декларация за внос, други вносни процедури, когато стоки влизат в Европейския съюз, изискват задължително упоменаване на происхода на продукта. И той може да бъде част от нормалния процес за удостоверяване на стоките, които изпълняват митниците включително допълнителни доказателства за происхода на продукта могат да бъдат поискани. И накрая искам да кажа за какво не е това предложение. Той не е свързано с създаването на мерки търговската политика, което е възможно само по себе си. Тоест не засягаме цялата политика на търговски ограничения – не става дума също така и за информация за потребителите. Става дума за формалности на митницата. При внос трябва да се предостави един сертификат, който никога не стига до крайния потребител. Този крайен потребител никога не вижда митническите документи. Другото предложение, което бе споменато, бе свързано с етикетирането, информацията за потребителите. когато тези стоки трябва да се продават след това в общността. И още нещо искам да спомена. Опоменаването на происхода по време на митническите процедури е свързано с географската дефиниция на мястото, където стоките са получени като цяло, което в текстила не винаги е така, или пък мястото, където е извършена последната голяма трансформация. Това е економическа формулировка. И то няма нищо общо нито с социални стандарти, нито с стандарти за опазване на околната среда, нито трудови такива. Тоест, това е нещо като економически паспорт на стоките, просто откъде се смята, че произлизат. Последното място, където е извършена значителна трансформация върху стоката, което е економически модел. Това е за сега. Господин председател, ако имате въпроси, ще отговоря. Благодаря. И аз ви благодаря за изказването. Докладчика, има ли какво да каже нещо накрая? No. no няма. Искам да ви припомня, че разглеждането на този доклад ще бъде проведено на 3 март, 7 март изменения, гласуване в комисия 12 април. 20 точка. Съюз за иновации. ИТРЕ водещата комисия тук. Инес Вайдере е докладчик. Извинявам се, ако не произнасям името ви правилно. Това е първи обмен на становища по този доклад. Това е една от водещите инициативи на комисията в стратегията Европа 2020 Както знаете, това е съюз на иновациите, тази инициатива. ИТРА подготвя доклад по собствена инициатива. Нашата комисия реши да се намеси с становище, свързано с търговските аспекти на инициативата. Госпожо Вайдер, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Вярно произнесохте името ми. Искам да кажа следното. Една по-ефикасна политика на Европейския съюз в сферата на новаторството е много важна. 6 декември Европейската комисия представи едно съобщение за един съюз на иновациите. Този документ се занимава с основните предизвикателствата, като климатичните изменения, сигурността на храните и продоволствието, застаряващото население, здравоопазването, както и бюджета за държавни поръчки, новаторство и така нататък. И разбира се, трябва да не забравяме, че има 25 показатели, където ще се отчитат резултатите за новаторството. Трябва да се подкрепят малките и средни предприятия. Също така това е водещ мотив. Работният документ, предоставен от ИТРЕ, всъщност ясно не дава представа за предложенията и оставя въпроси без отговор. Според мен този документ на Европейската комисия е по-интересен за дебат, отколкото всъщност е работният документ на ИТРЕ. Аз преподавам в университета, занимавам се с научно-изследователска дейност и този документ на комисията беше много интересен лично за мен. Но трябва да се съсредоточа върху националната търговия. Фокусът на документа на ИТРЕ пада върху включването на социалните новаторства в партньорството на новаторство на ЕС и планове за действие с основен фокус върху здравословно а, устаряване. ИТРЕ предлага обслужване на едно гише, една възможност, където дружества, малки и средни предприятия и така нататък могат да кандидатстват за финансиране на проекти в сферата на новаторството. Надявам се всички да сте получили моето предложение. То е преведено и в а, предложението ни за становище по доклада на Инте, аз казвам, че интернационализацията и иновацията ще бъдат основни двигатели на конкурентноспособността в Европейския съюз. Стратегията за новаторство на ЕС трябва да се бори с основните предизвикателства, като се съсредоточи върху нисковъглеродното производство и високите технологии. Освен това, подчертах, че Европейския съюз трябва да направи така, че да имаме необходимата политическа, економическа подкрепа за такива проекти. Много е важен достъпът до финансиране на МСП. Затова подкрепих създаването на една европейска служба, която да подпомага иновативните партньорства. Освен това, ЕСПИ трябвало да а, гарантира по-голяма правна сигурност на е, иноваторите и на техните права на интелектуална собственост. Прехвърлянето на ноу-хау на трети страни посредством съвместни начинания трябва да бъдат по-тясно наблюдавани от Европейската комисия. На трето място голямото намаляване на а, извинете, трябва да има голямо намаляване на таксите за патенти в ЕС, защото те са много по-високи от тези в Япония, в САЩ и това създава много препятствия за нашите производители и иноватори. Това не засяга точно нашата комисия, но приоритизацията на научните изследвания може да доведе до проблеми с Япония и Китай, защото ако те станат приоритет, всички ще вършат, извършват научни изследвания в една и съща сфера. И то и други сфери няма да бъдат засегнати. Need, um, also... Освен това, имаме нужда от мерки за стабилизиране на валутните курсове и да се справим с въпросите, свързани с държавната, държавните поръчки и тарифните бариери. Те трябва да бъдат намалявани и елиминирани. И те, защото те са основна причина за създаване на пречки в Европейския патент като законодателен акт, както и статута на европейските държ... дружества, трябва да бъдат прияти, за да може да се развиват в чужби на нашите иновации. Изготвих доклад, той е за вас. И е, с удоволствие ще изслушам вашите предложения. Благодаря ви. Цял министер, е Има ли вече работен документ? Е, вчера го представя, дадах за превод. Все още не е раздаден. Но вие представихте идеите си пределно ясно. И това, което казахте, не може да не съответства на съдържанието на доклада ви. Документът не е дълъг, но не е раздаден. Не, е председателят казва, не, за съжаление не сме го получили, но е, имахме удоволствието да ви изслушаме. Но това е първа размяна на мнения. Ще имаме други възможности да обсъдим документа. Има ли изказвания? Елмут, Хелмут Шолц. Благодаря, господин председател. Първо искам да извиня докладчика в сянка, господин Хуигинс, който в момента е в Ирландия за подготовката на предизборната кампания на своята партия. Затова не може да бъде тук. Това е твърде интересен въпрос и след като чух е, вашето изказване, бих искал да кажа, че наистина това е тема със значение. Съобщихте основните елементи и съм напълно съгласен с вашите идеи. Съгласен съм, че трябва да поработим в тази посока. Но имам две кратки бележки. Мисля, че Европейския съюз в настоящата економическа ситуация трябва да обмисли сериозно въпросите свързани с равнопоставеността на партньорите, как партньорите могат да бъдат истински партньори, за да търгуват равнопоставено в света и това, разбира се, е в интерес на населението. И без да забравяме, разбира се, и защитата на околната среда. Така че би било интересно целият този въпрос, свързан с Съюза на иновациите, да се разглеждат винаги в рамките на а, два сериозни аспекта труда и социалната справедливост в интерес на гражданите и от друга страна екологичните аспекти, устойчивото развитие, устойчивата економика с отговорност пред бъдещето. Благодаря. Ремак? Има ли други коментари? Аз лично искам да кажа, че темата е много важна. търговията е за търгуеми стоки. И за да има какво да продаваме, трябва да бъдем конкурентноспособни. За да бъдем конкурентно способни, ние очевидно не можем да разчитаме на конкурентни предимства като ниски заплати или ниски екологични разходи. Нашето конкурентно предимство трябва да бъде новаторството и технологията. Мисля, че това е много важно. И нашата комисия трябва да излезе с категорично мнение. Затова благодаря на докладчика. Давам думата отново на докладчика. Благодаря господин председател. Много съм разочарована, че текста на моето становище е, не е било раздаден. Както казах, много се зарадвах на документа, който получих от комисията. Онова, което аз е, съм представила е много първоначален вариант. Там не се говори за новаторството. Опитах се а, да наблегна на аспектите, свързани с международната търговия, което е и тема на наша, което е а, ресор на нашата комисия. Но мисля, че ако се спрем на новаторството, документа само ще спечели. Председателят благодаря. Ще изчакаме проекто доклада. на 7 февруари ще се обсъди текста. В комисия ще бъде прият на 15-16 марта. Благодаря ви. Сега преминаваме към 21 точка. Изменение на регламент 55 черта 2008 на съвета относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова. Това е становище възложено на нашата комисия. Сега водим първата размяна на мнение. Докладчик е господин Хелмут Шолц от Европейската обединена левица. Даваме му думата за да започне дискусията. Благодаря, господин председател. Консултациите показаха, че няма желание за промяна. Ако може господин председател, да изключи микрофона си. Ние говорихме с представителите на Молдова. Би трябвало сравнително бързо да се приключи въпроса. Те са заинтересовани от бързо задействане на регламента, така че ми се иска наистина да работим по упростена процедура. И да постигнем това упростяване на регламент 55. Надявам се, че докладчиците в Сянка ще ми изпратят становището си бързо. Thank you, Howard Schultz. Благодаря, господин Шолт. Шолт, извинете. Now I have a request by George Kutash. Господин you. Mulțumesc, domnule președinte. Благодаря, господин председателю. Изменението на регламента за търговски преференции за Молдова е положителен сигнал, който ЕС изпраща към тази страна. Тя е член на източното партньорство и би искала да подаде молба за членство през 2011 година. Аз лично мисля, че те извършиха много амбициозни политически, социални, економически реформи и това трябва да бъде насърчено. В същото време обаче Република Молдова преживя наистина много зле економическата и финансова криза. Последните 4 години фирмите за вино или заобщо прекратиха дейността си, или бяха обявени за неплатужоспособни. Много загуби в този сектор бяха отбелязани. Увеличаването на тарифните квоти за виното и разширяването на този регламент до 2015 година ще даде възможност на тази страна да се развие, защото броя на хората, които работят в тази индустрия е 300 000 души. 40% от БВП идва от там. Смятам, че тези мерки ще оставят достатъчно време е, да създадем и договорености за една зона за свободна търговия, което е една обща цел и за ЕС и за Молдова. За това бих искал да подкрепя казаното от докладчика. Според мен е много важно в максимално кратки срокове да се приеме този регламент. Благодаря ви. Благодаря. Е НП. Much, Благодаря ви. Никой от членовете на комисията не е изненадан, че аз защитавам Молдова. Не го правя за първи път. Смятам, че е много важно и Молдова и други страни от региона да влязат в нашата политика за съседство и е, да приме страните от източното партньорство. Имаме планове за действие с тях, но това, което всъщност бихме могли да направим, е в ръцете на Комисията по международна търговия. Много е важно всички да подкрепим Молдова и да засилим сътрудничеството си. Напълно съм съгласен с докладчика Шолц. Не би трябвало да има изменения по този документ, тъй като намеренията на споразумението са съвсем ясни и простички. Така че, по процедура би била да подкрепим НП и да ускорим процеса, което ще е положително за молдовските ни партньори. Благодаря ви. И да, наистина. Румънските колеги явно защитават Молдова. Няма проблеми, ще ви подкрепим. Давам думата на комисията, господин Фунден. Thank you very much. Благодаря. Много се радвам, че докладчикът представи духа, е, доклада в този дух. Както спомена господин Винклер, винопроизводството е много важен сектор за Молдова. На него се пада 40% от БВП. 300 хиляди души работят в него. Молдова Имаше проблеми с някои пазари миналата година, по-конкретно износа за Русия. Тогава Молдова се обърна към председателя на комисията да, да продължи винената квота. Това е технически въпрос, свързан с въздействието на пазара на виното в Европа. Използвахме това искане за да удължим, разширим квотата и за други продукти, е, ечемик, жито и царевица и предложихме да, да се разшири регламента да продължи от 2013 от 2015 година. Много се радвам на а, доклада. Нямам търпение вече да опитам молдовското вино. Така, тук става дума за техническо изменение. Виждам, че приложението на упростената процедура би било разумно. Ето защо приемам да приемем това предложение без изменение по упростената процедура по правило 46. Разбира се, трябва да изслушаме и докладчика, ако нямате възражения за опростената процедура? Господин председател, аз го предложих. Предложих наистина да направим това по опростената процедура. И сега в заключение ще кажа, че Националния резерв на Молдова ни е известен. Всъщност се позоваваме на молдовските изби и можем да препоръчаме молдовското вино. I need to say what I was saying and listen to you again. Много ви благодаря. Както виждам, няма възражения от докладчика и възражения от другите членове на комисията. предложението за спазване на упростената процедура се приема без възражения. Поздравления за докладчика и производителите на молдовско вино. И изчерпахме дневния ред за тази сутрин. Ще продължим при закрити врата след обяд, точно в 3 часа, ще изслушаме заместния генералния директор на генерална дирекция търговия по въпроси посочени в документа ви. Не забравяйте да дойдете точно в 3 часа. Благодаря. Well.